за да можем да изпълним нашата задача колкото се може по-бързо, така че в най-скоро бъдеще да имаме една обща европейска система за убежище. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Незабавни мерки на Европейския съюз за подпомагане на Италия и други държави членки, засегнати от извънредно големи миграционни потоци. Давам думата веднага отново на комисар Малстром. Господин председател, уважаеми депутати, много благодаря за този навременен дебат е, по едно положение, което заслужава цялото ни внимание. Комисията следи ситуацията много отблизо. Frontex изпрати двама експерти там. Около 5500 тунински емигранти са стигнали до Италия в последните няколко дни. Сега този брой намалява последните 24 часа. Пристигат предимно млади мъже, около 30 годишни, има 44 жени и 108 деца. 27 трафиканти на хора са идентифицирани. Е, хората, които пристигат в Италия, оказвате голям е, натиск върху възможностите на Италия да посреща такива лица, особено в Лампетуза. Ние се свързахме с министъра на вътрешните работи в Италия и получихме и писмо, е, официално искане за помощ от Европейския съюз. Готови сме да помогнем и на Италия, и на Тунис, защото това е въпрос, който е от значение за целия Европейски съюз, не само двустранен. Европейската комисия заедно с Frontex търс, е, мисли за мерки с краткосрочни и средносрочни, базирани на базата на солидарност между страните членки. Ние сме готови да подпомогнем Италия, но е, в нашия подход трябва да търсим и солидарност с Тунис и неговия преход към демокрация. Лейди Аштън вчера изказа тази да, Тя беше на посещение вчера и предложи политическа и финансова помощ. Подпомагането на Италия в тази ситуация е свързана с конкретни мерки и бърза финансова помощ. Финансово ние можем да отпуснем извънредна помощ от Фонда за бензначита от 2011 година в допълнение на средствата вече определени за Италия, като там ще се покрият разходите за подслон, медицинско обгрижване, социално подпомагане, съвети, е, правни, езикови услуги и така нататък. Също така можем да мобилизираме средства и от Европейския фонд за границите. Може да предоставим и екипи в подкрепа в, е, алета, в от Валета. По отношение на надзора на външните граници може да бъде създадена съвместна операция от Frontex и в момента се обсъждат тези мерки. Е, един подобен дебат, разбира се, ще зависи от доброволното предоставяне от страните членки на оборудване и за това ги призовавам да подкажат своята подкреп. Но искам да ви уверя в едно, като се връщам като дебата, който току-що проведахме – по отношение на операциите, на земни и морски операции на Европейския съюз, те са подобни на тези, които в момента извършваме по гър... гръцката граница и ще искат и подобни средства. По отношение на международната защита трябва да имаме предвид, че също има лица, които имат специална нужда от защита осигурена от национални и европейски разпоредби. Ние сме готови да се срещнем с представители от, е, на Европейското правителство, за да решим какво да се прави по съответните мерки. Също така е, се мисли за разработването на средносрочна стратегия, за да има ефективно управление на границите и стратегии за подкрепа на прехода в Тунис. Властите в Тунис трябва да осигурят контрол над своите граници, за да не дават възможност на трафиканти да се възползват от ситуацията. Също така е, Тунис трябва да бъде съгласен да приеме обратно тези лица, които нямат нужда от международна защита. А що се отнася до структурната намеса, трябва да търсиме по-целенасочена европейска помощ за създаване на проекти за откриване на работни места в различни места в Тунис, особено в южните райони. Също така политическа подкрепа, в която да се включват и възможности граждани на Тунис да идват законно в Европейския съюз. В Средиземноморието се е, носи един вятър, който довява и положителни промени и в Тунис, и в други страни. И настоящото положение в Лампедуза не бива да подкопава нашата решимост да подкрепим зараждащата се демокрация, където е, населението успя да постигне масови, огромни политически промени. Благодаря. Благодаря, госпожо Малстрам. Сега първият оратор е господин Бозотил. Минута и половина. Humanitarian. Благодаря, господин председател. В Италия виждаме хуманитарно бедствие. Точно това се случва в Лампедуза и трябва да се действа бързо. Предлагам пет стъпки. Първо, действителен план Маршал за Тунис и Египет така че те да получат помощ, но същевременно в замяна да се очаква пълното сътрудничество на тунизийските власти в блокирането на крайбрежията, за да не се допускат допълнителни качвания на кораби на нелегални иммигранти. Второ, трябва много бързо да се е, задейства мисия за бърза намеса на Фронтекс и за, инспекции. И тази мисия трябва много бързо да пристигне там. На трето място Италия трябва да получи конкретна помощ при приемането на хилядите иммигранти, които пристигат в Лампедуза. Госпожо председател, как така казвате, че Европейската служба за подпомагане в областта на обежището ще изпрати своя екип при положение, че тази служба все още не работи. На четвърто място, незабавно трябва да бъдат репатрирани иммигрантите, е, които не отговарят на условията за търсене на обежище. Е, те трябва да се върнат в страната, от която са дошли. И на пето място трябва много твърдо да се заяви, че тук се работи на принципа на солидарност и на споделянето на отговорностите. Крайно време е този член да се приложи. Благодаря, господин Базотила. Сега давам думата на колегата Лопес Агилар за една минута. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Смята, че има голямо мнозинство в парламента, което приветства демократичните промени в съседните ни страни в Средиземноморския регион. Не трябва да забравяме нашия ангажимент спрямо европейските ценности. Но не трябва да забравяме, че това движение в Средиземноморския регион има въздействие върху съседните на региона страни. Лизабонският договор вече е влязъл в сила и в него има разпоредби, които изрично говорят за споделената отговорност и принципа за солидарност. Това са проблеми, които засягат цяла Европа. Затова нито една страна не трябва да бъде оставена на произвола на съдбата и да се справя сама. Не става дума само за Италия или за Малта, става дума за европейските институции. Тук не става дума само за Frontex или за Европейската служба за подпомагане на убежище. Тук Говорим за европейски ресурси, за система за помощ на страните, които имат нужда от тази помощ, както и помощ за страните, които имат нужда да установят демокрация. Важно е да се предостави незабавна помощ на бежанците и мигрантите. Лисабонският договор предвижда цяла една програма, която трябва да бъде разработена и парламентът е готов да ви помогне в това начинание. Благодаря ви, господин Лопес Агилар. Господин Никол Риналди, минута и половина. Благодаря. Уважаема Сицилия, госпожа комисар, господин председател, искам да коментирам изказването на италианския вътрешен министр. Той казва, че Сирия е солидна страна, където са изпълнени желанията на хората за модернизация. А преди няколко дни нашия министр за външните работи се изказа в смисъл, че отхвърля отговорностите си. Европа трябва да помогне на Италия, е зарязала. Те хората говорят за Европа, когато им е изгодно, а когато не, я пренебрегват когато Брюксел не е съгласен с това, което се случва в Италия, или когато някои страни а, си отварят прегръдките и хазните за Кадафи, а Италия реши да не използва 10 милиона от Европейския съюз в полза на, мигра... на емиграцията, се получи различна реакция. Т.е. не разбираме. Сега, действително, историята е много по-силна от краткосрочни политически ползи. Всичко не може да се купи с пари. Не може от Европа да се иска нещо, когато ти е изгодно, а след това да забравяш. Европа трябва да се изгражда всеки ден. Трябва да има солидарност. Човек, държавите трябва да спазват ангажиментите си. Ние имаме нужда от демокрация, от развитие, спазване на международното право и европейска солидарност, но не и демагогия. Благодаря, господин Рилауди. Сега госпожа Барбала Лохмидер. Две минути. Благодаря, господин председател. Този дебат се занимава основно с Италия и изглежда губим от поглед значението на останалите страни около Средиземно море, както и съдбата на хората, които прикусяват Средиземно море. Ако искаме да защитим беженците, тогава трябва да се разгледат техните кандидатури случай по случай и да има гаранции за зачитането на правата на човека. Не може просто да се допуска изпращане обратно на хора и затваряне на граници. Хората се питат до каква степен Фронтекс може да помогне. Ами може да помогне, ако защитата за беженците и тяхната безопасност са въпроси от централно значение за Frontex. В миналото многократно сме се занимавали и с мандата на Frontex, е, мандатът вече е нов и могат да се въведат някакви подобрения, като по-голяма прозрачност и по-голяма насоченост към въпросите, свързани с правата на човек. Също времено трябва да помогнем на Тунис да организира економиката си така, че хората да имат повече вяра в страната си и да виждат бъдещето си там. Трябва да направим по-лесна търговията между Тунис и Европейския съюз, е, така че да се достигне до по-бързо економическо развитие. Един, една от основните причини е, за демократичните е, промени в Тунис бе именно липсата на такова развитие. Не е добре да оставим страните да се справят сами. Случващото се в Лампедуза е сериозно и трябва да се има предвид, че и страните от северната част на Европа трябва да изиграят своята роля тук и да поемат своите отговорности. Благодаря, господин Руи Тавареш. Има думата за една минута. Е, Благодаря. Уважаеми колеги, ние не можем да обсъждаме проблема на Лампедуза без да отчитаме един факт. По време на Бен Али в Тунис имаше закон, който криминализираше емиграцията. Ние за това трябва да гарантираме това, че хората стигнали до Европа от Тунис да не се връщат в Тунис. Нереалистична политиката за миграцията. И този човек е полковник Кадафи, а не госпожа Малстром. Либия може да не изпълни своите ангажименти към Европейския съюз. И също така в Марокко има нарастващи рискове но от 50-те години не сме виждали подобни потоци. Очаквани най-вероятно криза с мигрантите. имаме нужда от абсолютно ново законодателство, абсолютно нова политика, позволяваща интеграцията на мигрантите и бежанците в Европа. Господин Тавереш, господин Ван Декам иска да ви зададе въпрос. Той използва процедурата синя карта. Съгласни ли сте? Не? А, ви използвахте карта с погрешен цвят. Добре, продължаваме тогава с списъка на ораторите. Господин Провер, за една минута, моля. Благодаря много. Ситуацията е извънредна и трябва на забавен политически отговор, трябва на забавна намеса. И Frontex се превръща в оперативна агенция, а не координираща. За да се приложи принципа споделяне на бремето трябва да се използват съществуващите структури, да се използва и е, Европол, защото е, трябва да се борим с заплахата от терористи. Но това няма да е, реши и структурните проблеми на революцията, която се случва в момента в Магреб. Няма структури, няма свободна преса, няма спазване на човешките права, няма политически профсъюзи и така нататък. Така че трябва да се търси изграждане на демократични механизми, защото без демокрация няма да развитие, няма работни места, няма стабилност, няма е, политическа стабилност. Именно тук това е основното предизвикателство за Европа. Благодаря на господин Провера. Сега господин Мадленер една минута. Благодаря, господин председател. Действително, положението е спешно. В момента в Европа влита едно цунами от арабски мигранти. Хиляди търсещи убежище, включително престъпници, пристигат в Лампедуза. И още хиляди чакат, за да дойдат. Европейският съюз има много пропускливи граници. Фронтекс не си върши работата или изостава, не успява да се справи. И крайно време е да се свика спешно заседание по член 28, спешно заседание на съвета, за да се спре тази иммиграция. Призовавам министър-председателя Берлускони да спре да иска пари от Европейския съюз, за да си чисти буклутите, да спре да тича след жените и да се занимае с сериозните проблеми. Благодаря, господин Мазленер. А сега давам думата на господин Мауро за минута и половина. Е, благодаря, господин председател. Госпожо комисар, искам най-вече да благодаря на вас за вашата ангажираност, която показвате тук и която смятам, че ще покажете още повече в бъдеще, когато ще е необходимо да се справяте с този неотложен проблем. Обаче за мен неотложният проблем не е хуманитарната криза. Хуманитарната криза е само следствие. Причината лежи във факта, че в страните от Магреба са се извършили възстания – Европа не успя да предложи нова стратегия за Средиземноморския регион. Ние се опитахме да формулираме такава политика, но не успяхме. Е, Лисабонския процес се провали, Съюза за Средиземноморието се провали. Ние нямаме ясна представа за реалните проблеми. Ние трябва да подходим цялостно към целия проблем. Ние помолихме съвета да обмисли целият този въпрос и да предложи европейска стратегия не само за нелегалната миграция, но за свободата и демокрация в целия средиземноморски регион. Ние си сътрудничаме и тогава намираме общи отговори на проблемите. А сега се сблъскваме с проблема, че хиляди хора се стремят да Стигна до Европа, обаче ние мълчим, когато става дума за Средиземноморието, за конкретния проблем. Ние имаме нужда от стратегия, ние имаме нужда от отговори на въпросите. За това много високо ценим вашата дейност. Благодаря ви, господин Маура. Искам да ви попитам дали имате готовност да отговорите на въпрос от господин Портас. По процедурата синя карта. Да, заповядайте, господин Портас. Благодаря ви, господин председател. Само едно нещо бих могъл да обсъдя с вас защо Европа не е дала отговор на проблема с миграцията. Мога да кажа, че това е предимно защото отговорът, който се дава е полицейски, а става дума за политически, социални, економически проблеми. За това искам да продължа с това, което каза колегата Таверш. Дали от ваша гледна точка е допустимо, че Фронтекс се използва за репатрииране на тунизийски граждани, докато ние нямаме никакви гаранции, че в Тунис тези хора няма да бъдат хвърлени в затвора. Дали не трябва да предприемам дипломатически действия това да не се случва? трябва да потърсим и други правни инструменти, като Конвенцията за брана на мъченията, например. Благодаря ви за този въпрос. Искам да ви напомня, че само преди няколко дни господин Панцели и аз пътувахме до Тунис и там отчетахме факта, че временното правителство извършва корени промени в съдебната система и в законодателството, включително законодателството, свързано с миграцията. Имаме нужда от доверие между Европейския съюз и новите власти в Тунис. Надявам се, че това ще бъде стъпка напред. Благодаря ви, господин Мауро. Сега Има друг въпрос от, от, от е, госпожа Майзер до господин Матленък. Съповядайте. Извинявайте, господин Меленкон, казва Меланшон, казва председателя. Имате ли въпрос? Да, да, за предходния оратор. Искам да попитам как е, колежката има убеждението, че хората, които са в Лампедуза, са ислямисти и престъпници. Лични наблюдения или имате, или си фантазирате? Прего, ноневоле. Прего, по респондере. Може ли да отговорите? Е, известно е, че идват хора от Либия ислямисти, а сред тях има и престъпници и терористи. Така че предполагам, че всеки е наясно с това. Ако вие не сте наясно, то сте много наив... наивен. Bene, andiamo avanti, la parola all'onorevole Sassoli. Благодаря. Нека да продължим сега. Господин Сасоли, една минута. Благодаря, господин председател, господин, господин комисар госпожо комисар. Много се радвам, че е, дискутираме тази спешна ситуация за хората, които пристигат на, в Лампедуза, за липсата на структури, които да ги посрещне или дори да ги идентифицира. Т.е. нулева система за иммиграция. Всъщност, е, италианското правителство е премахнало тези структури и няма възможност да се занимава по някакъв начин с законната миграция и незаконната такава. Ние трябва да направим значителни финансови усилия за решаването на този въпрос в рамките на координирани политики с, спрямо изискванията на международните конвенции. Като се има предвид, че има противоречия по тази тема, госпожо комисар, искам да ви попитам кога комисията, кога Италия поиска помощ от комисията? Сега госпожин, е, госпожа Бизото една минута. Над 5000 мигранти са пристигнали в Италия през последните няколко часа и още 100 хиляди са готови да напуснат е, в посока Италия, Франция и Германия. След, сред тези мигранти има 11 хиляди престъпници или бивши затворници, или пък терористи. Така че призоваваме комисаря Аштън, казва оратора, да даде отговор. Какво трябва да се направи? Това е нашият въпрос. Е, Европа действа така сякаш е оплашена от хуманитарната криза и от кризата за сигурността, която виждаме. А тук в парламента имаме само половин час, за да обсъдим тези исторически събития и последиците им върху европейските граждани. Срамота е. И така, какво ще бъде направено още утре, за да се справим с това положение? Благодаря, госпожо Писото. Господин Яколина има думата за минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Има един остров в Средиземно море, много далеч от тук. Това е остров Лампедуза. През 2008 година този остров беше в заглавят на всички вестници, защото 40 000 бежанци стигнаха до този остров в рамките само на една година. И след това беше сключен договор между либийското и италианското правителство. Обаче сега се връщаме към тази ситуация, но както каза комисар Малстром, ситуацията е още по-сложна. Разбира се, ние искаме да има мир и стабилност в Тунис. Искаме нови правителства в Тунис и в Египет. Но разбира се, тези вълнения и възстания създадоха много сериозни последици за южната част на Европа. Аз съм от Сицилия. И ситуацията ни много се влуши в резултат от сключването на този договор между Италия и Либия. Искам да задам въпроса. Какво прави комисията и Фронтекс, за да ни помогне. Разбира се, има нужда от бърза намеса и ние се надяваме, че отрядите на Фронтек за бърза намеса ще започнат да работят ефективно. Ние трябва да обмислим структурата на Frontex и да рационализираме тази структура, да добавим средства в бюджета на Frontex, ако се сметне това за необходимо. Не трябва да губим време. Имаме изключително важен приоритет. И що се отнася до Египет, там има реална заплаха, че тези бежанци, ако се върнат в Египет, могат да бъдат малтретирани, но с се надявам, че госпожа Малстрон ще продължи да действа също толкова похвално, както и до сега. Следващия оратор. Е Благодаря. Тези вълни от иммигранти са много сериозен проблем и то е европейски проблем. Не може само да се оплакваме. Трябва да има ефективно сътрудничество, за да се справяме с подобни ситуации бързо и конструктивно. Трябва да се действа е, с отговорност и да се поемат на широки плещи времето. Е, трябва да предоставим допълнителни средства, за да се справя с кризата и да седнем на една кръгла маса в Европа и да поставим въпроса за справедливо споделяне на бремето от емигрантите трябва и да дискутираме с временното правителство в е, Тунис да се предоставят средства и структури, за да се спре тази вълна от иммигранти. Също така трябва да се преразгледа и политиката ни за съседство, да търсим социални и економически политики за сътрудничество, да подкрепяме економическите реформи в тези страни, да подкрепяме процесите на демократизиране в Тунис. Това е единствения начин, по който можем да се справим с подобни проблеми. Госпожо комисар, сигурно ще се съгласите с нас, че от не, днес е времето да пристъпим към дела, а не само да говорим. Сега давам думата на госпожа Хименес Пекерил. Благодаря, господин председател. Ако оставим на страна въпроса за тероризма и иммиграцията, изглежда, че Европа се задейства само когато има някакви бедствия, като терористична атака или пък ето, като сега при масова вълна емигранти. И то при неща, които понякога могат да се предвидят. Това трябва да ни тежи на съвестта. Виждаме какво се случва. Средиземноморската стратегия ужасяваме се, но на следващия ден вече сме забравили за това. Изглежда, че в Европа не могат да се предоставят достатъчно средства, за да се справим с този проблем. А трябва да се действа. Смятате ли наистина, че Frontex може да гарантира сигурността на европейските граници? Не. Европа, Тунис, страните от Магреба въобще, трябва да имат възможност да изградят своето бъдеще по достоен начин. Трябва да работим солидарно, но също времено и да казваме истината, когато става дума за политика на миграция. Благодаря много. сега преминаваме към процедурата на изказвания с вдигане на ръка. 17 желаящи има. Надявам се, че всички вие ще спазите времето за изказване, което е една минута. Роберта Анджелили има думата продължение на дълго време Европа беше спящата красавица, когато ставаше дума за миграцията. И сега се сблъскваме с проблема на миграцията. Независимо от това, Миграцията не е върховен приоритет за всички държави членки, въпреки огромната тежест, която миграционните потоци създават за Южна Европа. Ние трябва да признаем, че барселонския процес никога не е започвал реално. Наистина, тази тема е неудобна. Някои държави, като Италия, Гърция, Малта – са принудени да се справят с миграционните потоци, но повече държави членки само си въртат палците, наблюдавайки как другите държави се опитват да решат проблема с иммиграцията. Изключително много трябва да се направи, що се отнася до законодателство, предоставяне на финансови средства и подобряване на организации такива като Frontex. Но най-важното е да има политическа воля и политическа решителност. Комисията пое ангажименти спрямо Италия и изключително е важно да се преодолее хуманитарната криза на остров Лампедуза. Сега господин Паскова. Бързото развитие на събитията в Северна Африка и Близкия изток е, разколева нашата безметежно сигурност, че ние благоденстваме, че няма големи предизвикателства пред сигурността ни. И обаче времето има лошия навик да не спира. И това, което е само възможност днес, става реално сутре. И нека да коментирам писмото, в което се казва, че с увеличаващия се брой на емигрантите, Европа се старае да спазва своите процедури и е, съответно да управлява тези потоци. Но нашите политики трябва да бъдат е, в съответствие с нашите декларации. Мерки, които предприемаме, могат да ни дискредитират и то не само навън, но и вътре в е, Съюза. Сега Соня Алфано. Е, благодаря, господин председател. Госпожо комисар, много ви благодаря за вашата воля да помогнете и то да помогнете на Италия. И Италия се отказа от първото предложение за помощ и вие много правилно казахте, че е необходимо да подпомагаме Тунис при демократичния преход в тази държава. Обаче задам въпроса, какво се случи с парите, които Европа даваше всички тези години на Тунис и продължава да дава на Либия? Ние знаем, че това не са демократични държави. Приветстваме демократичното пробуждане в много съседни на Европейски съюз държави, обаче ако Либия се пробуди утре, какво ще се случи? Ние подкрепяме недемократични режими и изведнъж разбираме, че нашата политика се е провалила. Защо нищо не казвате, госпожо комисар, за това демократично пробуждане? Само САЩ дават силни насоки в тези времена. Мисля, че правилно казаха господин Портас и товарищите. Много правилно посочиха как в Тунис и други държави е криминализирана емиграцията. Искам да напомня на господин Мадленер, че хората на остров Лампедуза са тунизийци, не са либийци. И е необходимо да се определи дали те са бежанци или не. В момента в Тунис цари хаос – защо ще, изпрати, защо ще изпращаме тези хора обратно, ако те ще бъдат хвърлени в затвора в своята страна? Ние имаме нужда от насоки, имаме нужда от това каква политика трябва да следваме. И италианското правителство провежда расистска политика спрямо тези мигранти и това е много отрицателно. Благодаря, госпожа Алфано. Господин Меланшан, вие вдигнахте синя карта но вие не можете да използвате синя карта по време на спонтанните изказвания. Господин Боргезио, благодаря за обещанията на госпожа комисара. Макар, че Европейския съюз с всички помощи, които дава по света през своите делегации, би трябвало да е, по-бързо да е наясно какво се случва. Това не стана. В е, Тунис е, драстично не се управлява ситуацията в момента. Искам да попитам комисията как ще бъде извършено разпределението на тези емигранти между страните членки. Не е редно този проблем да остане само за страните, които имат морски граници или са географски близо до страните от Северна Африка. Това е ключов въпрос. Франтекст има много ограничени средства и ресурси. Двама експерти са изпратени, а в Лампетуза се случва реална хуманитарна трагедия. Там трябва специализирана сила, специализирани сили да бъдат изпратени, които да се справят с положението. А то може да стане и още по-тежко, може да има проблем, здравословни проблеми. Знам, че вече има проблеми с водата там. Благодаря, господин Бургецио. Много ще бъда стриктен за времето, защото госпожа комисар Малстром трябва да напусне залата в 6 часа. Трябва да й дадем възможност и да отговори. В противен случай вашите въпроси ще си останат без отговор. Затова сега давам думата на господин Каз. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Да, действително, обсъждаме е, това вече доста време. Става дума за средиземноморска стратегия, но се опасявам, че все пак не, не ни чувате. Продължава да няма чуваемост. Тук говорим за реална хуманитарна ситуация, е, трагедия, хуманитарно бедствие. Лампедуза е наводнена. И какво? Дайте да вземем всички да ги пренесем в Италия. А не... Е, да пази Господ да не дойдат всички тези хора в Малта, защото за разлика от а, е, е, Лампедуза, Малта няма как да се разшири. Страната е малка и за това държавите членки трябва да поемат своите отговорности, да има повече солидарност, особено от северноевропейските страни, както казва заместник председателя на този парламент. Не се вижда такава солидарност е, от страна на другите държави членки. Благодаря, господин Крочета. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на комисар Малстром, че сериозно се отнесе към Тунис. В този дебат бих искал да кажа нещо по-различно. Трябва да подкрепяме всички държави, които се борят срещу диктатурата. Обаче, в крайна сметка, Хуманитарната криза е предизвикана от това, че една от големите държави в света, Италия, не знае какво да направи с 5000 души, които са пристигнали в Лампедуза. Да, разбира се, това е проблем, но в Сицилия ние имаме този проблем всеки ден. Нека да сме наясно. Ние не обсъждаме Фронтекс или как да спрем тези лодки да стигат до нашите брагове, Ние трябва да подкрепяме тези хора, които се борят за демокрация в своите държави. И това е нещо, което и Италия може да направи, а именно да подпомогне тези държави. Благодаря ви, господин Кочета. Сега господин Мелцер. Големите емигрантски вълни след революцията в е, Тунис е, приличат на сриването на комунизма от 89-та година. И Европа е напълно изненадана, от Италия е изненадана от този притък на иммигранти. И е, Част от тях са економически иммигранти, които не могат да бъдат върнати обратно. Поне не могат незабавно да бъдат върнати обратно без подкрепа, защото ако не направим нещо, непрекъснато ще продължава този приток от економически иммигранти, каквито са голяма част от хората, които идват там. И ако въведем система на квоти, а, да не ги връщаме направо, всъщност ще създадем стимули, стимули още повече хора да идват в Италия. Господин Силвестрис. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря много за този дебат. Благодаря ви за това, че ни оказахте честа да присъствате на него. Благодаря за всичко, което казахте, за всички обещания, които поехте. Те показват, че може да има координация между Италия и Европа, за да се справи нашата страна с това бедствие. И вие казахте нещо. Казахте, че е задухал нов вятър по северните брегове на Средиземно море. И е, вярно е това. Вятъра на свободите, е, на свободата духа е, по южните брегове на Средиземно море, но също време е, трябва да се има предвид, че когато духа вятър, едни се крият на завет, а други строят вятърни мелници. Е, от десетилетия наред ние все е, трябва да строим вятърни мелници. Приветстваме хората, правим го по достоен начин, но няма как да го правим сами. Така че, госпожо комисар, вече години наред строим вятърни мелници. Крайно време е в, този в тази строителна дейност да се включи Европейския съюз. Господин Молдър. Благодаря ви, господин председател. Парадоксално е това, че след като Туния е стръгна по пътя на свободата и демокрацията, ние виждаме огромни вълни от мигранти от тази държава. Не можем да разберем защо точно сега те напускат държавата си. Разбира се, това са времена на голяма промяна и може да предстоят още по-големи промени. Затова смятам, че комисията трябва да е готова и да разполага с всички възможни средства и да покаже, че е способна да се справи с ситуацията. Всички ресурси на общността трябва да бъдат мобилизирани. Трябва да се помогне на Тунис, но също така изглежда неизбежно, че в този конкретен случай, в този конкретен момент, когато започва да побеждава свободата в Тунис, не би трябвало все още да се връщат мигрантите там. Смятам, че комисия трябва да гарантира това, че трябва да се мисли за бъдещето на толкова много граждани, идващи от Тунис. Благодаря ви, господин Финанце, следващия оратор. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, колеги. Е Необичайните миграционни потоци във всички случаи е, показва, че е, вървят е, в правилна посока разговорите между италианското правителство и Европейската комисия. В продължение на казаното от Крочета, не просто 5000 души са дошли към днешна дата. Има огромно допълнително измерение, което можем да очакваме в бъдеще. Хиляди бежанци могат да заприиждат към бреговете ни и ние трябва да сме силно ангажирани да намерим един структуриран подход е, в рамките на Frontex, за да може оперативно да се действа и да се управляват процесите при проверка на самоличността и държавата на происход. Европол може да бъде много полезен при пресичането на пътя на терористи и престъпници – Комисията тук реагира адекватно и се надявам, че ще продължи и така. Благодаря, господин Фиданца. Госпожа Ромера Лопес. puesto que la tarde... Благодаря. Бих желала да попитам комисията. Дали пък малко-малко не постъпваме истерично днес след обяд? Верно, че деня напредна, но казвам това именно по отношение ситуацията в Лампедуза и проверката на потоците на иммигранти. Мисля, че когато говорим за възможността сред тях да има а, голям брой терористи, мисля, че отиваме твърде далеч. Нека да разгледаме хуманитарната страна на проблема трябва да помним, че наистина говорим за Италия, държава членка. Мисля, че е много важно, когато осъзнаваме нивото на бедността, която оказва огромно въздействие не само върху иммигрантите, но и цялата територия около Лампедуза. Но на първо място трябва да мислим и за хората от Тунис. Благодаря. Госпожи Фейон. Госпожа Фажан, една минута. Благодаря. В момента на праговете на Европа виждаме нова хуманитарна трагедия. Лампедуза е свидетел на все по-големи потоци иммигранти от северните брегове на Африка. Е, само от Египет 600 души пристигнаха. Вече не можем да си затваряме очите. Би трябвало е, да поделим отговорността. Не можем е, просто да затворим вратата, не можем и да объркваме мигрантите с престъпници. Европа е едно общо пространство на свобода. Би трябвало да споделим бремето, тежеста, би трябвало да предоставим необходимите финансови и други средства. Говорим за човешки живот. Реакцията на Европейския съюз на събитията в Египет не бе еднозначна. Не би трябвало да допускаме ксенофобски изявления срещу мигрантите, нещо, което правят ксенофобските партии. Би трябвало мигрантите да получат помощ в Италия, колкото е възможно по-бързо. Господин Ванденкап. Данкужер. Благодаря, господин председателю. Демократичната революция в северната част на Африка е нещо прекрасно, но това означава голяма отговорност за Европа. Не може само Европа да реши тази криза и в този смисъл се солидаризирам с италианския колега. Има въпрос тук към комисията. Е, може ли да бъдат усъвършенствани процедурите, така че да е, могат да бъдат бързо преценявани заявленията на отделните лица и те да бъдат връщани е, в Африка, ако не са беженци? Да, знаем, че има младежи, които акустират на бреговете на Италия, но сред тях има много економически беженци и трябва да направим добре разликата между економически и политически беженци. Съществува и проблема с комуникацията. Много европейци не разбират добре този наплив към южните брегове на Италия и това е проблем на комуникацията. Минут. Госпожа Надя Хирш, една минута. Госпожо председател, госпожо комисар, бяхме много въодушевени, както всички граждани, при революцията в Египет свободата и демокрацията придобиха ново значение, но през последните 2-3 дни виждаме репортажи за бежанци, които пристигат с лодки, с корабчета. Това виждаме по телевизията, четем във вестниците. Не бива в съзнанието на обществеността промените да се свързват с този бежански наплив. Наистина, мнозина идват, но не малко са хората, които ще се и върнат, защото нямат право на убежище. Разбира се, трябва да си зададем въпрос за економическите бежанци. Този израз беше използван многократно. Ако нямат друга перспектива, обаче те ще се върнат. Ако не същите, други като тях. Благодаря. Господин Салавракос, една минута. Η Μεσόγειος φλέγεται, κυρία Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι. Είναι αντιληπτό λοιπόν ότι η μεταναστευτική... Благодаря. Средо... Средиземноморието сега е съсредоточило изключително много напрежение. Нещата може би ще се влушат преди да се подобрят. Тези хора имат нужда от помощ по един цивилизован начин, каквито хората заслужават. Особената, голямата част от иммигрантите са мюсулмани и обстановката е такава, че през следващите 20 години разбираме, че ще има увеличение на броя на иммигрантите. Очевидно сме свидетели на една обстановка, която ще отнеме много време, може би век, и тези потоци от хора ще стават все по-многобройни, особено през следващите 20 на година. Може би увеличението ще бъде с 6%. Това е сериозна промяна в ситуацията и предизвикателството пред Европа ще нарасне преди да бъде премахнато. Благодаря, господин Кели. Uh, Благодаря, госпожо председател. Както каза комисарят. В Северна Африка духа вятърът е, на промяната. Нещо подобно на ставащото в Източна Европа преди 20 години. Е, трябва да бъдем доволни, е, че се установяват демократични режими, но отрицателната страна е, че поне в краткосрочен проблем ще имаме краткосрочен план ще имаме проблем с бежанците. Това няма да бъде само проблем на Италия. Това е проблем за Европа и решението трябва да дойде от Европа. Не можем да затворим вратата пред бежанците, но същевременно не можем и да я отворим за всички. Според мен Господин Бусотил предложи правилното решение. Неговият план е правилен да се извършва репатриране, когато е подходящо и безопасно да се направи това. А също така да се гарантира, че кандидатите, които не заслужават статус на бежанци, ще бъдат връщани. Мисля, че това може да бъде постигнато. Благодаря. Господин Кери и господин Миколашик. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Пани, мислим си, че е, tu hovoríme o probléme, ktorý je celoeurópsky. My musíme... Госпожи и господа, мисля, че проблемът, за който е, говорим, е, засяга цяла Европа. Тя трябва да демонстрира солидарност и, и да възприеме общ подход. Сега имаме проблем с бежанците от Тунис, които пристигат в Италия, но може да има в бъдеще бежанци и от други страни. Е, Либия, Египет, е, тези хиляди беженци могат да се превърнат в десетки хиляди, ако не се вземат мерки за решаване на проблема. За съжаление, представителите на съвета отсъстват и не слушат това, което говорим. Заедно с комисията те би трябвало да предложат юридически обосновани решения на кризата – не можем да приемем всички бежанци, идващи от е, Северна Африка. Това е ясно, но това не е и наша цел. Онези, които не заслужават политическо обежище, трябва да бъдат връщани обратно. И сега последният оратор е, по процедурата на спонтанни изказвания. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, госпожо комисар, че днес сте тук с нас обсъждаме проблема в Лампедуза, но той може да се разпространи до Малта, до Крит. И това, без а, да го смятате като шега, може да се разпространи а, чак до Брюксел. Искам да кажа, че проблемът е общо европейски и се нуждаем от солидарност, от по-енергични мерки. Фронтекс и Европол а, предприемат определени действия, наблюдават морските пространства, но крайно време е да видим, не трябва ли да се преразгледат някои норми на Дъблин 2. Благодаря. Приключваме е, с процедурата спонтанни изказвания с привличането на вниманието на председателя. Вече цял час провеждаме обсъждания. Е, сега давам думата на госпожа комисаря. Благодаря. Благодаря на всички за този дебат. Ако господин Босотил беше чул моето изказване в началото, може би щеше да чуе отговора в това, което той каза в речта си. Ще го повторя. Трябва да използваме средствата, с които разполагаме, веднага за да подпомогнем на италианските а, власти. Италия има наистина богат опит, справяйки се с подобен тип а, тежки ситуации, но те имат нужда наистина от хуманитарна помощ за убежище, за подслон, за храна и медицинска помощ. Така че ще им бъде предоставено на техните възможности. Вече работим по този въпрос. Да, това е от европейска отговорност. Така че трябва да има европейско решение. Имаме информация от проверки на място, но освен това ще направим и операция на Frontex, може би съвсем кратко. Ще дискутираме точно е, начина по който ще проведем тази операция с Италия и вероятно други държави. Радвам се, че господин Бозотил е докладчик и ще можем в бъдеще да гарантираме по-добро участие на Frontex. В тунизийски води също ще трябва да има операция на Фронтекс. Трябва да го координираме с техните власти. Още не сме го направили. Освен това, насърчаваме техните власти да си приемат иммигрантите, така че да можем да... Не се занимаваме в момента с този въпрос, но разглеждаме, разбира се, и международното законодателство. Необходимо е да се разглежда всеки отделен случай сам за себе си дейности възоснова на закона, разбира се. Ще предоставим подкрепа е, на тунизийските власти, както с консултации, така с средства и обучение. По отношение на Малта, на Малта също те биха могли, ако желаят да изпратят своя екип и да помогнат на Италия. Другата седмица на външен съвет ще дискутираме този въпрос, а последващата седмица отново на съвет ще дискутираме този въпрос. Е, необходимо е, разбира се, да се разгледа и на Организацията на ООН всичките тези въпроси, преди да приключим анализа за региона. В Тунис, разбира се. Е, надеждата е, че ситуацията е благонадежна и благоприятна и ние подкрепяме демократията критичните развития. С госпожа Аштен сме в сътрудничество, готови сме да подкрепим демократическите промени и да предоставим и друга помощ за бъдещо развитие на страната. Економическа помощ може да се предостави. Дискутираме различни мобилни програми и вероятността за законно влизане на граждани от тази страна, а също така ще се разглежда и на донорска конференция. Разбира се, съгласна съм, трябва да разглеждаме целия регион. Много добре знаем какво се случи, когато падна Берейската стена. Нямахме веднага готов работен план. Ситуацията да, разбира се, но тук става въпрос за свобода, демокрация и ние трябва да подкрепим исканията на тези хора. Плановете за съседство е също един друг аспект, който можем да подпомогнем този регион, Египет и съседните държави ще видим възможностите за усъвършенстване на помощта и оголемяване на размера й. Благодаря, госпожо председател, за този дебат. Обедена съм, че ще се върнем на тази тема, защото тя е в нашия дневен ред. Искам още веднъж да ви уверя, че комисията много отблизко следи този проблем и искаме да помогнем както на Италия, така и на Тунис, така и на други държави. Председател. Благодаря, госпожо Малстрем. С вашето изказване приключваме този дебат. Сега, съгласно дневния ред, трябва да се занимаем с доклада на госпожа Омен Рейтен, посветен на адекватните, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи за смяна на комисаря давам малко